Докладчик е госпожа Форенса. Ще говорим за корпоративната социална отговорност. Втория докладчик е госпожа Тициана Бегин. Първо давам думата на докладчиците. Госпожа Форенца, заповядайте. Имате думата за 4 минути. Благодаря, председателя. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, докладът, е, по който трябва да говоря, е свързано с становището ми за търговската политика на Европейския съюз. Трябва дума за връзката между търгов... международната търговия, с правата, социалните, опазването на околната среда, корпоративната социална отговорност. Мисля, че от доклада излизат много ясни послания към Европейската комисия. Е, задължение за опазване правата на човека повишаване на социалните и екологични стандарти. Тези две не могат да бъдат подчинени на защита на инвестициите и на търговията, нито пък трябва да следват идеологията на дерегулацията и либерализацията. Много често се срещаме с това, и това е записано в доклада, в голямо разминаване между това, което се казва за правата и ефикасното им, ефикасната им защита. Искаме конкретно да кажем, как посредством търговската политика да запазим задължението на Съюза да насърчава правата на човека, екологичните, социалните, заедно с върховенството на закона. Не може да продължаваме така, все едно нищо не се е случило. Имахме Брексит, все по-голямо недоволство и недоверие към Европейски съюз страна на гражданите. Това е един ясен сигнал за необходимостта за нещо ново, прекъсване на стария процес, без което е, на този европейски проект ще бъде немислим. Трябва да бъде променена и търговската политика. В момента, в който преговорите, които трябва да имат огромни последствия върху а, живота на хората, като ТПТИ и ТИЗА, а, не ста, са непрозрачни, а оказват пряко въздействие върху живота на хората. А, говоря за правата на хората, за социалните права, за екологичните права, говоря за развитието и демокрацията. Поради тази причина искам да отворя една скоба, госпожо комисар. Погрешен е избора да не се включват националните парламенти при подписването на ЦЕТА. Имаме нужда от повече демокрация и повече участие, не по-малко демокрация и по-малко участие. Знаем, че Европейския си играе изключително важна роля в международната търговия, тъй като ние сме един от най-големите износители на стоки и услуги и основен инвеститор. За това ние имаме основна роля на глобалния пазар и посредством участието си в различните международни организации, както и посредством споразуменията за инвестиции. Така създадахме един изключително сложен и спорен процес, който наричаме глобализация. Глобализацията, която във времена на криза води до неравенство между държави и вътре в държавите – Ролята на Европейския съюз от тази гледна точка е изключително важна. Много често този парламент е говорил за необходимостта търговската политика да не се занимава само с печалбите на две-три предприятия, а да бъде част от една стратегия за външни отношения, която е свързана с правата на човека, опазването на околната среда, социалните права. За да го направим, и това е целта на този доклад – за първи път в Комисията по международна търговия на Европейския парламент започнахме с един доклад, който следва въздействието на предишните три доклада, одобрени през 2010 година правим оценка и даваме указания на Европейската комисия при прилагането на търговската ни политика. Става дума за една дълга, дълга работа, медиация, говоре, дълго говорене с докладчиците в Цянка, на които благодаря. Благодаря също и на докладчиците от АФЕТ, ДВ и ФЕМ. Даваме също указания за основните ценности, които сега ще иллюстрирам. Първо, необходимостта за законодателно сцепление търговската ни политика трябва да бъде разработена така, че да отговаря на социалната защита, правата на човека, околната среда. Също така смятаме, че оценката на въздействието трябва да бъде разгледана в тази светлина, както и цялата външна търговия. Трябва да се включи и измерението социопол – ние се занимаваме с това в Комисията по външна търговия. Искаме една политика, която да е чувствителна към социалния пол. Ще спра тук, защото явно ми свърши времето. Е, Благодаря, госпожа Флоренца. Е, Давам думата на Тициана Бегин за 5 минути. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, уважаеми колеги. Какво е международната търговия? Много често, като слушаме дебатите тук, оставаме с впечатление, че това е цел сама по себе си. Но, колеги, търговията не е сама по себе си цел за самата себе си. Тя е цел за нещо друго, за постигане на други цели. Тя не е цел, тя е път, път, път по-голям просперитет, равенство, социален прогрес за всички. Поради тази причина документа, който искаме тук да дадем, наречен стратегия за търговия и инвестиции, започва с тази идея и залага условията първата сила в света, трябва да изпълни своята роля с кораж, отговорност и акуратност за гражданите и за всички граждани на света. Търговията не е цел, тя е способ. Като докладчик съм много е, горда от това. Става дума за един компромисен текст, и голямото мнозинство от нашата парламентарна комисия включи различни приоритети, така че търговията да е, да е пропрозрачна, отговорна и ефикасна. Има възможности, разбира се, търговската политика да работи за малките и средни предприятия, да създава възможности за външните пазари, за нашите земеделски стопани за нашите доставчици на услуги, за нашата индустрия с споразумения, които да доведат до полза за всички граждани, може би като навлизаме и в нови пазари. Мисля за Австралия и за Нова Зеландия, но разбира се и за Меркосур и за Африка. Знаем, че търговията не е само възможност и не винаги е, е победа по всички фронтове. Затова искаме комисията да създаде съответни политики за така наречените губещи от глобализацията. Това е една друга възможност да помислим, да анализираме социалните политики, които откъсват гражданите от богатството. Трябва да има минимален доход навсякъде. Затова резолюцията говори за това, че трябва да се прави оценка на въздействието и екс анте и екс пост и реформа на инструментите за търговска защита. Ние сме против даването на статут на, търговск... на пазарна економика на Китай, както искаме да се борим с фалшификацията и а, ментетата. Много се гордея също с всички тези параграфи, които говорят за нашата отговорност, за това да имаме една справедлива, акуратна търговия, която да отговаря на устойчивото развитие. Почти всички продукти, които използваме, телефони, автомобили, са част от една производствена верига, която минава през целия свят и само една част минава от всяка една държава към тази верига. Затова Европейския парламент иска тези вериги да бъдат чисти, устойчиви и да показват уважение към хората. Много е важно да продуктите, които ползваме, да не са направени с нарушение правата на човека или с детски труд. Искаме също така да се опазва околната среда, правата на животните, зачитането на всички защитени видове и животни. За да бъдат спазени тези задължения, трябва ясно да кажем, че са необходими нови споразумения за свободна търговия, които да имат задължителни разпоредби в този смисъл с механизми за санкциониране на унези, които не спазват правилата за околните среда, като се правят анкетни комисии, за да може да се разглежда какво са направили тези държави, дори по искане на Европейския парламент. Нужни са основи. Защита на европейските потребители, стандарти от санитарен, социален и екологичен тип. Както е записано в резолюцията, това преминава също през допълнителен анализ на договорите и всички онези системи, които един вид налагат правата на малкото върху правата на многото. Гражданите трябва да се чувстват свободни, ако опазим техните права. Затова искаме комисията да има една все по-прозрачна търговска политика, която да е разбираема за гражданите, без да има тайни заседания и тайни документи. Съветът също така трябва да се консултира с парламента, когато подготвя мандати за преговаряне и да публикува всички мандати, които до момента е приел. И накрая трябва да има контрол и участие на гражданите. Ако обичате малко по-бавно, тъй като преводачите се затрудняват. Right yeah, Можете да се преместите. Благодаря. И така, започвам отново. И накрая има нови медии, които дават възможност гражданите да участват и да контролират институциите. Поради тази причина аз съм от едно движение, което се занимава с пряката демокрация. Искам да завърша с това, че Европейската комисия трябва да провежда все повече диалози с гражданите за търговската си политика, да се възползва от новите медии, за да може коректно да обяснява своя избор при такава търговия. Така пряко ще чува първите заинтересовани, т.е. гражданите. Преговорите за международните споразумения се надявам да бъдат в близко бъдеще излъчвани по стриминг. Това може да ви се струва мечта, но пък е хубава мечта. Благодаря на всички колеги за отличната работа и за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря, госпожа Бегин. От името на Европейската комисия думата има госпожа Малмстрам, комисар. Благодаря много, господин председател, уважаеми дами и госпожа депутати в Европейския парламент. Нека да благодаря на госпожа Форенца и на госпожа Бегин за приноса им с изготвените от тях доклади. Устойчивото развитие е изключително важно за Европейската комисия. Новата търговска политика на Европейската комисия включва устойчивото развитие в а, а, своята сърцевина. Имаме амбициозна програма, която е насочена не само към економически растеж, но и към защитаване на социалната справедливост, правата на човека и екологичните стандарти тези елементи вече са въведени от приемането на три резолюции от Европейския парламент през 2010 година. Първо във връзка с включването на глави за устойчиво развитие във всички търговски договори. Второ включване на равнопоставеността между половете и социалните права. И на трето място устойчивото развитие и доброто управление във връзка с общата система за преференции. Имаме и специални действия за насърчаване на подобряване на положението там, където то е зле. Например, в Бангладеш имаме и е, мерки за нефинансовата информация и настояваме да се прилагат принципи на корпоративна социална отговорност. Европейския съюз през последните години е лидер в устойчивото развитие във всички свои политики, нещо, което е признато от множество международни организации, както и от търговските ни партньори. Да сме лидери обаче не е достатъчно. Има какво още повече да се направи. И по-конкретно за ефективното приложение на главите за устойчиво развитие, обвързването на търговската политика с сътрудничеството за развитие, особено във връзка с дневния ред за периода до 2030 година и включването на устойчивото развитие като част от основните бизнес стратегии. Докладът разглежда новите стратегии за търговия и инвестиции и подчертава значението и на заетостта, и на ценностите, правата на човека, доброто управление и устойчивото развитие. Вземаме е, предвид искането бъдещата ни търговска политика да бъде насочена не само по тези елементи, но и по приоритетите, свързани с промишлените продукти и с услугите. Това вече е част от преговорите, които водим и от подписаните споразумения. И за нас е много важно да има последователност между и връзка между различните области на политиката. Защитата на правата на човека, защитата на околната среда, развитието на страните партньорки и включването на глави за устойчиво развитие във всички наши споразумения за търговия. Приветстваме примата на системата на СТО и многостранния подход. Смятаме, че многостранния подход за либерализация на търговията е и най-ефективен, и най-равнопоставен там, където това е възможно. Искаме да бъдат постигани балансирани резултати, особено що се отнася до селското стопанство и ще продължим да търсим баланс и в стоките и в услугите и селското стопанство. Раз... Вземаме предвид и коментара за статута на пазарна економика на Китай. И както знаете, комисията по-настоящем провежда проучване за различните възможности, свързани с статута на Китай, нещо, което ще бъде обсъдено в подробности през следващите седмици. И накрая казаното от докладите по въпроса за обществените поръчки също е изключително важно и се взима предвид и когато формулираме мандатите за преговори, когато преговаряме по търговски споразумения, засягащи областта на обществените поръчки. Благодаря много за тези доклади. Голяма част от препоръчаните от вас действия вече се предприемат от Европейската комисия и сме готови да направим и повече, за да постигнем ефективна и устойчива търговска политика. Благодаря. От името на Комисията външни отношения, госпожа Гуицхаут Роуъл, но тя изглежда не е в залата. Тогава Комисията по развитие госпожа Мария Долорес, Долорес Санчес. Каленпей. Една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо Маустром, безнаказаността на много стопански деятели в света не може да се търпи повече. Необходимо е да действаме последователно, особено в областта на международната търговия. Освен това, трябва да отговорим на изискванията на Декларацията за развитие относно правата на всички и суверенитета на държавата трябва да се спазва при изграждането на политика, която трябва да отговаря на интереси на хората. Следователно, нужно е да има обвързващо договор, за да може да се гарантира спазване на човешките права, най-вече на социални и екологически права. Това е изключително важно, що се отнася и до контекста на ООН. Необходимо е да работим повече в тези области, да има и международни споразумения. Нека погледнем какво се случва в Мексико трябва да се е, сложи край на практиката с безнаказаността на предприемачите там. Що се отнася до многонационалните компании, те също трябва да спазват основните права, да, да не се позволява екстремизъм. Благодаря. Э, э, Благодаря. Э, сеньора депутата, sorry, сеньор депутато Жоао Пимента Лопес. Господин Лопес. Obrigado, senhor президент. Valorizamos o esforço da relatora na elaboração deste relatório. Благодаря. Наистина изключително оценявам усилията. Става дума за спазването на правата на труда и организациите, но не бива да забравяме отговорността и най-вече социалната отговорност, която лежи на плещите на големите финансови групи, особено европейските, когато искат да се местят някъде. Защото говорят против такива организации малко хора. Говорим за използване на ресурси в трети страни, нарушаване на трудовите права неща, които те не могат да си позволят тук. Настоящото показва, че е дошъл момента да променим Лисабонския договор и що се отнася до търговската ни а, а, тър, търговия, защото всеки трябва да прави такава търговия, каквато отговаря на националните му интереси. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Сайфи. Комитет. Euh, благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Нека да благодаря на докладчика госпожа Форенса за доброто сътрудничество по този доклад. От 2010 година насам сам е, има отбелязан напредък от Европейската комисия и в областта на търговията се правят опити да се допринесе и многостранно и двустранно за защитата на правата на човека и социалните и екологични норми. Съответните клази при състоянието на задължителни глави за устойчиво развитие трябва да продължи да е част от тези споразумения и преговори. Подкрепяме СТО в реформата, която протича в момента и в европейски план трябва да обърнем особено внимание на общата система за преференции и да настоим условията, свързани с тях, да бъдат зачитани. Освен това, трябва да се проведат определени инициативи, свързани с пакта за устойчивост, например, както и отговорността на предприятията в социален план и на останалите социални партньори. Още през 2010 година бе формулирано едно искане, на което все още нямаме отговор. Комисията е призована да представи възможно най-бързо законодателна инициатива, която да сложи край на детския труд и на принудителния труд. Споразуменията трябва да се договарят при пълна прозрачност и Европейският парламент трябва да е включен в по-голяма степен в проследяването на процесите на договаряне на тези споразумения. Необходимо е в тези споразумения основният принцип да е реципрочност и взаимна полза. Трябва да се обърне особено внимание на чувствителните продукти, на сълскостопанските продукти, например. И като докладчик от името на комисията по външни въпроси, настоявам тези договори да се използват за разпространение на европейските ценности, да има съответната и съответните действия за, в областта на комуникацията, за да достигне тази информация до гражданите. Благодаря. Благодаря. От името на Комисията по развитие думата има господин Захрадил. Минута и половина. Благодаря, господин председател. С цялото ми уважение към колегите от различните политически е, групи и на различно мнение, не мога да дам зелена светлина на това, което според мен противоречи на стратегиите за търговия на Европейския съюз, тъй като има твърде много политика в дневния ред за търговията. Необходимо е да има допълняемост, е не, не, не трябва да има противоречие. Търговията е изключително важен инструмент за растеж и развитие и е в дългосрочен план допринася за развитието на човешките, социалните права и трудовите права. Затова Бих искал да а, има по-голямо ангажиране, а не условия предварителни, които да се поставят под политиката, така че наистина трябва да стъпим на равнопоставени взаимоотношения с нашите партньори и по този начин наистина ще можем да поженем а, едно дълго сътрудничество а, и развитие. Имайки предвид а, е, споразумението за свободна търговия с е, Виетнам, можем да го посочим като много добър подход в тази насока. Мисля, че развиващите се страни е, имат нужда от стандарти по отношение на социалното измерение и труда, така че да може наистина да има равнопоставеност по отношение на тяхното развитие в съответните области. Така че, що се отнася до тези задължителни изисквания, мога да кажа, че този подход става все популярен в пленарната ни зала. Мисля, че е, това ще бъде вредно в крайна сметка за партньорите, няма да бъде продуктивно. И е, в някакъв смисъл това е, е износен протекционизъм, нещо с което аз не мога да се съглася. Благодаря много. Благодаря много. От името на ИМКО, Яхим Шустер, Емпла от заедостта, прощавайте, заповядайте. Господин председателю, дами и господа, с тази нова търговска политика Европейската комисия иска една търговия, която почива върху ценности. Това не се постига. Сега имаме глави за устойчивост и глави за правата на работниците. За голямата част от тези глави са недостатъчни. В останалата част от търговските споразумения не разполагаме с механизми за справяне с различни ситуации. Има изискване всички партньори търговски споразумения да поемат задължение да прилагат 8-те е, изисквания на МОД за преодоляване на отрицателното въздействие върху пазара на труда. Не трябва да използват мобилността, Необходим е мониторинг е, и от страна на гражданското общество. Благодаря. И аз благодаря на господин Шустер. Е, Давам думата на госпожа Фернандеш. Национализмos y populismos amenazan los pilares de la популизма и национализма застрашават стълбовете на демократичното общество тук в Европа и трябва да имаме ясна реакция на това. Трябва да се борим за по-добра Европа, за повече Европа. Търговската политика трябва да е да показва на гражданите, че подобрява техния живот и че разпространява европейските ценности навсякъде по света, социалните стандарти, е, екологичните стандарти, правата на човека трябва да са правно задължителни и трябва да са включени в преговорите. Не може да имаме устойчиви цели, ако няма ясна оценка. Както заяви госпожа Пегинс, има някои из... пропуски в подхода на комисията. Трябва да се направи така, че да има по-добра координация между търговската политика и политиката в областта на промишлеността все още не сме достигнали до справедлива търговия за всички. Благодаря и на двете докладчици за отличната работа и за усилията по компромисите. Благодаря много от името на комисията Имко, госпожа Харанцова. Благодаря. Госпожо е, комисар, какво очакваме ние от новата стратегия за търговия? Първо, не трябва да бъде обичайната политика. От една страна, виждаме, че все повече и повече граждани в Европейския съюз наистина участват в тази дейност, а пък от друга и проявяват доверие, а други имат конкретни съображения относно въздействието на тази политика. Следователно, трябва да предложим нов начин, за да може е, по-ясно да насочим вниманието към тревогите на гражданите. Това означава, че трябва да кажем не на всички форми на протекционизъм, трябва да бъде лоялна и отговорна търговията. И точното изпълнение на тази стратегия трябва да започне наистина с преглед на всички съществуващи търговски споразумения. И а, е необходимо да се отдели съответния ресурс от страна на комисията за тази дейност. Европейския съюз като че ли не проявява голяма сериозност по този въпрос, тъй като 15, до 15 години продължават преговорите по едно споразумение. Нужно е да подходим с приоритети и по-гъвкаво. Изключително важно е да имаме това за бъдещето търговия. Първо, необходимо е да има цифрово измерение на международната търговия. На второ място, да се подпомогне обмена в отрасъл услуги и особено да се подпомогнат е, малките средни предприятия с нови възможности за стопанска дейност. Успеха на търговската политика ще се измерва относно това как европейските фирми могат да имат достъп до чуждите пазари и колко резултатно можем да откликнем на ежедневните им проблеми. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Госпожа Еранс Гарсия, заповядайте. На първо място искам да благодаря на докладчиците, докладчиците в Сянка за техния доклад. Той включва становището на Комисията по земеделието. Земеделието е един от най-деликатните въпроси, когато правим търговски споразумения тъй като може да бъдат в риск някои уязвими земеделски сектори. Трябва да имаме сектори за, извинете, клаузи за изключване на определени сектори. Ако се вгледаме като например в плодовете и зеленчуците, ето ви една зона, която трябва да бъде изключена от такива споразумения – Земеделието бе прегов... част от преговорите с трети страни в миналото, но не трябва да бъде в бъдеще. Трябва да има еквивалентна реципрочност, особено що се отнася до санитарните условия. Накрая искам да подчертая колко е важно това за имиджа на Европейския съюз. Трябва да запазим географските наименования и е, наименованията за происход, особено когато става дума за земеделския сектор. Благодаря. Благодаря. Сега е, Представителите на политически групи. От името на НП Господин Ярослав Валенса. Три основни неща. Първо, сама, самото твърдение, че свободната търговия е автоматично от полза за Европейския съюз и че ще създаде работни места и економически просперитет, е, това може да и да е така, само че е, защо се разпространява като аксиома. На второ място, нямаме достатъчно вяра в европейската търговска политика сред европейските граждани. Нещо, което пречи на нейната ефективност. Извън Брюксел хората и фирмите научават за инициативите в нашата търговска политика твърде късно и не успяват да повлияят на крайните резултати. Гражданите трябва да бъдат включени по-добре. И на трето място, необходимо ни е да въведем механизъм за да направим така, че търговските асоциации, представени в Брюксел, действително са представителни за промишлеността навсякъде в Европа. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, Дейвид Мартин, заповядайте. Благодаря, господин председател. Социалистите и демократите приветстват съобщението Търговия за всички и е, онова, което е записано, наистина е, е, лесно. Надяваме се за изпълнение. Надяваме се, че комисията ще го изпълни. Важно е наистина търговските споразумения да отразяват точно тези ценности. Съгласни сме е, наистина, че търговията може да доведе до устойчиво развитие, растеж и, е, е разбира се, работни места. Е, необходимо е също така да се е, залегне на увеличението с 55% увеличението в областта на, за онова, което се предлага на компаниите и въобще на пазара на труда. Но както казах и по-рано. Търговията не може наистина да допренесе за всичко. Е, необходимо е да направим нужното, за да достигнем до всички хора, което означава, че е необходимо да има допълнителни политики, например фон за а, приспособяване към глобализацията. Не бива да изоставаме а, определени а, групи хора. Наистина, що се отнася до а, споразуменията за търговски а, спор за търговия. Изключително важно е те да отразяват е, ценностите, човешки права, борбата срещу корупция и спазване на данъчните разпоредби. Изключително важно е да се подчертае факта, че наистина е, главите за, е, в споразуменията за свободна търговия трябва много точно да отразяват именно тези правила, норми и ценности. И по отношение на тези споразумение. Наистина не бива да, те да бъдат за сметка на двустранните възможности за търговия. Необходимо е наистина държавите да се възползват от глобализацията, да могат наистина да участват в цялостната система на търговия в целия свят. Благодаря, господин председател. Благодаря от името на ЕКАРА госпожа Макларкин. Благодаря. Благодаря на докладчика за подкрепата за тази стратегия, както и споразуменията. Този доклад дава един мандат за отваряне на търговските отношения в глобален план. Дава указания за една търговия, която да дава полза за всички цяла Европа. Искаше ми се да е по-положителен тона, по-малко резерви, но мисля, че е стъпка в правилната посока. Радвам се, че се признава и ролята на конкуренцията, защото тя води до полза за потребителите. Достъп до обществените поръчки е засегнат като тема, както и Латинска Америка, която да бъде в центъра и малките и средни предприятия да се възползват от това. Остават си различни безпокойства в тази стратегия, като протекционистските мерки, като инструменти за географска защита на неземеделски продукти. Това е протекционистски подход. То ще доведе и до подобен отговор. Това няма да помогне за отваряне на нови пазари при преговори. Съюзът има нужда от една програма за търговия, която да е свободна и либерална. Да не се говори и само за преговори, а за ратифициране и прилагане. И само така ние може да покажем, че сме сериозни по отношение на разкриването на работни места и растежа. Благодаря, госпожо Макларкин. От името на групата АЛДЕ, госпожа Шаке. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Търговията е все по-важен елемент от, е, политик, от инструментите за външна политика на Европейския съюз и може да бъде използвана за да се засилят системите от основани на ценности и на правила и да се подобрят стандартите за хората и планетата. В един свят, който непрекъснато се променя, в който се е, развиват все по-добре економически страни като Китай или е, страните около Персийския залив, това е не само нещо положително, но и е нещо необходимо. Това очакват и европейските граждани да се използва търговската политика за тези цели. Интересът към търговията и дебатите, свързани с търговията, се увеличиха през последните години и съвсем не е случайно, че тежестта на цялата европейска економика се използва като лост в глобален световен план. Много е лесно да се обвинява Брюксел, че не публикува документи или че прави каквото си иска с търговската политика, но не трябва да забравяме, че много често държавите членки са тези, които не предоставят информация. Гласът на хората трябва да бъде чут. Министрите на търговията са, може би, в най-доброто положение да се занимават с специфични за определени отрасли или региони елементи на търговията. Всеки трябва да играе своята роля и ако всички го правим със съответната прозрачност и вземайки предвид – какъв е залогът в Европейския съюз и в световен план, ще постигнем успех. Благодаря. Благодаря от името на Обединената левица Хелмут Шолц. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, когато вадихме разисквания за партньорското споразумение, споразумение с Съединените щати и други подобни политики, очевидно съзнаваме, че темите са изключително важни и приветстваме комисията за изключително амбициозната програма за следващите години в тази област. Изключително важно е Европейският парламент да уточни своята позиция, разбира се. Благодаря на докладчиците за усилията вложени в материалите, колегите, наистина разглеждат много важни аспекти, особено корпоративната отговорност, екологична отговорност. И това е много важно, що се отнася до политиката, която комисията възнамерява да развива в тази област. И двата доклада са много тясно обвързани в този смисъл търговската политика следва да се основава на лоялни търговски взаимоотношения, социална справедливост. Ние също подготвяме, разбира се, нашата позиция по въпроса и тя до някъде се покрива от чутото от страна на комисията, което е много добре. Имаме също така и позиция относно засегнатите от комисията въпроси. Що се отнася до различните печалби, включително граждани трети държави, това е въпрос, който е в ход на разработка. В момента разглеждат се различни аспекти, свързани с различни региони на света. И разбира се, Европейския съюз следва да разработи ясна политика по въпроса.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 казвате, че трябва да отделим конкретно внимание на социалните права, социалното измерение във връзка с търговските политики и преговорите. Обаче, възможността, която се предлага от данъчните обежища, не бива да се объркват с социалните стандарти. Въпросът ми е следният. Виждате ли някаква възможност данъчните убежища да бъдат забранени. Знаем, че някои от държавите членки имат подобни убежища. Благодаря, заповядайте. Äh, да, действително. Мисля, че данъчните убежища трябва да бъдат премахнати. Необходимо е да се възприеме холистичен подход, не само търговски в тази област или економически. Разбира се, търговията има много сериозна роля, която може да изиграе. Трябва да видим точно какви предприятия се възползват и черпат облаги от данъчните убежища. Необходимо е да включим всички тези въпроси в търговските разисквания, но разбира се на двустранна основа можем да изчерпим този въпрос по-подробно. Благодаря много. И сега госпожа Ска Келер, зелените, минута и половина. Благодаря, благодаря на докладчиците за отличното сътрудничество. Търговията може да е важен инструмент, който да помогне на развитието, сътрудничеството, правата на човека. Казвам, че може, защото смятам, че тук се крие потенциал. Този потенциал обаче не е използван, дори точно обратното по-настоящем. Търговията води до бедност и до неравенство. Това трябва да се промени. Смятам, че вашата стратегия, госпожо комисар, е стъпка в правилната посока – трябва обаче сега от хубавите думи за правата на човека и ценностите да преминем към изпълнението. И изпълнението трябва да включва и задължителни правила. Това, което прави обаче Европейската комисия, са търговски санкции срещу страни партньорки, които не приемат мигрантите. Така че вместо да налагаме санкции за нарушаване на правата на човека, ние санкционираме държави, които не си затварят добре границите. Надявам се колегите да кажат, че това е погрешно, аз го казвам ясно. Също в спешен план, търговската ни политика трябва да бъде коригирана така, че тя да води до социална справедливост, равенство и сигурност в Европа. Търговията трябва да допринася за правата на човека и развитието. Тя трябва да отговаря на тези политики и в Европа, и в чужбина, и от двете страни на всяко едно споразумение. Благодаря. Благодаря. Кристофър Фелнер за две минути. Благодаря много, господин председател. Нека отново да припомня за какво говорим. 19% от брутния вътрешен продукт на света – е 395 евро на глава от населението, обаче твърде много хора живеят в на твърде голяма бедност. Няма пряка връзка между двата елемента, няма причинно-следствена връзка но трябва да вземем предвид да, е, нивата на развитие. Все пак има известен напредък в сравнение с 90-те години. Е, Възоснова на протекционистски мерки, много протекционистки мерки бяха предприяти е, на много места по света. През 95-та година постигнахме намаление на някои митнически тарифи, които продължиха да са намалени до 2008 година, но не е това е въпроса. Трябва да се вземем сериозно с нещата. Е, има големи притоци на данни, на стоки. И а, е, трябва да се има предвид, а, е, че определени мерки струват живота на много хора, които живеят в бедност. Госпожа Къртен Дарлинг. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, референдумът Обединеното кралство посочва, че много хора все повече е, се чувстват неловко в Губър и ползите не се разподелят равномерно. И може би трябва да намерим именно решението в тази насока. Необходимо е да гарантираме една по-справедлива търговия, да няма експлоатация нито на труда, нито на околната среда, нито тук, нито в чужбина. Това е изключително важно, за да може и нашите търговски партньори да постигнат постигнат още по-добри нива или дори по-добри от нашите по отношение на развитието на човешките ценности. Това е изключително важно, за да има устойчиво развитие. Ще посоча пет аспекти. Първо, Синдикатите и гражданското общество следва официално да участват, като поемат отговорността си, за да могат наистина да се отправят пряко към комисията жалби от тяхна страна по отношение корпоративно-социалната отговорност и съответно изискванията при доставките. Това е изключително важен ангажимент, който включително е и политически. Имам предвид и конфликтните минерали. По-нататъка, независима експертен опит. Оценка на въздействието трябва да се приема много сериозно и навременно, за да може да окаже на натиск върху преговорите. На четвърто място стимулите, но също така да има и възпиращи възможности, съответно критерии, които дават възможност да се отеглят при е, привилегии, включително и е, преференциалните, е, е, именно делегираните актове в тази насока следва да бъдат посачени и на пето място. Що се отнася до Международната търговска а, организация. Тя трябва да участва във всички търговски преговори. Това е изключително важно, имайки предвид и ужасната трагедия, която се разрази в Бангладеш. Следователно, много е важно политиката да бъде прозрачна и видима. В противен случай хората няма да вярват на търговската политика, освен ако тя наистина не се осъществява по този начин, което би следвало да бъде ваш приоритет. Благодаря. Благодаря. Пани poseł Ан Мари Минер. Госпожа Минер, заповядайте една минута. Благодаря. Благодаря на колегата Бегин за нейния доклад. Искам да говоря за общественото здраве и правата на работниците. Те са изключително важни. Този доклад обаче като че ли сляпо вярва в свободната търговия – защо мислите, че светът ще стане по-добър, ако вървим към постигане само на економически цели? За околната среда е по-добре, ако не пренасяме стоки на хиляди километри, а хората да могат да работят местно и да потребяват местното. Разбира се, че живеем в глобално село. И не искам някой да бъде лишен от компютър или от кафе. Има обаче разлика между търговия с добри цели и търговия заради самата търговия. И като че ли в доклада не се прави ясно разграничение между тези двете. Основните ни ценности не трябва да бъдат нарушавани. Това е записано в доклада. Но е важно също така да се привлече вниманието към делата, които в момента се разглеждат пред съвда. Давам думата на госпожа Хаутъл за минута и половина. Uh, Мисля, че се намираме в изключително важен момент, що се отнася до интегрирането на ценностите ни и интересите ни в областта на търговската политика. Интересен беше коментара от комисаря Манстрам в областта на търговията за всички, както и във връзка с целите за развитие до 2030 година. Има две основни предизвикателства. Първо, фирмите заслужават Европейския съюз да подкрепят актив, да подкрепят активно а, всички усилия за устойчивост на веригите за доставки, защото нито една фирма в днешно време не може да си позволи да бъде разкрито, че някъде по веригата на нейните доставки има принудителен труд или детски труд. Също времено Европейския съюз може да изиграе много важна роля за насърчаване на устойчивото развитие в страните партньорки. Има различни предложения за борба срещу корупцията, за по-голяма отчетност на правителствата и за по-добро развитие на гражданското общество. Благодаря. Госпожа Андрикиена има думата. Благодаря, господин председател. Връзката между търговията, човешките права, социално-економическите стандарти се признават от комисията. Действително, търговията е много важен инструмент за постигане на устойчиво развитие, растеж и защита на човешките права. Това, което очакваме от комисията и съвета по отношение изпълнението на новата търговска стратегия е следното. На многостранна основа е необходимо необходимо наистина комисията да последи въпроса във връзка с механизмите на Световната търговска организация, що се отнася до човешките измерения, социалните и екологичните. Следенето, изпълнението на клаузите за човешките права са много важен част от споразуменията за търговия. И парламента следва често да бъде сезиран и съответно да се допитва до неговото мнение по този въпрос, за да може наистина да се постигнат високи стандарти в държавите в тази насока. Необходимо е да се спазват всички задължения, които са залегнали в договорите, включително международните стандарти в областта на човешките права, околната околната среда. Благодаря. Благодаря, господин Морел. Euh, Благодаря, господин председател. За никого не е тайна, че европейската търговска политика предизвиква доста безпокойство и скептичност. И това не е, както казват колегите от дясната част на тази зала, пред... последица от лоша комуникация, а всъщност последица от самата идея, че свободната търговия е от полза за всички. Всъщност най-много печелят големите предприятия, кой губи промишлеността, селското стопанство, обществените услуги, това, е, това са все области, в които постепенно се влушават условията. Затова е необходимо да се има предвид, че това, че често се прибягва към двустранни преговори, не означава, че непременно ще бъде постигнат успех. На второ място, необходимостта да се защитават продуктите. Всъщност, да, необходимо е да има мерки за защита. Благодаря. Госпожа Красвандер, една минута. Благодаря, председателю. Търговия за всички. Търговията не означава, че печалбите и богатството трябва да бъдат разпределени сред малцина. Трябва да подобрим живота на всички, а не само на малцина. Нужни са отговорни инвестиции, които да включват и потребителите и работниците. Всички граждани. Всички да участват. Така се отварят възможности за МСП в световната търговия. Нужна е отговорна търговия, която да защитава ценностите на Съюза. Взема предвид правата на човека, устойчивостта трябва да бъде вложена задължително във всички споразумения. Екологичните стандарти, социалните стандарти също трябва да бъдат включени в споразуменията и да се спазват тези споразумения – трябва да се правят и проверки от гражданското общество. Благодаря на съвета и на комисията. Те трябва да вземат предвид нашите искания. Следващи оратор за една минута. Благодаря на Европейската комисия за тази стратегия. Тази стратегия изисква общата ни позиция. Но говорим за устойчиво развитие. Това не се прави единствено и само на думи. Това трябва да се направи с конкретни клаузи, конкретни мерки. Европейският съюз е, трябва да използва търговската си тежест за постигане на устойчиво развитие, което да отговаря на името устойчиво. Имаме стратегическо партньорство с държавите от е, АЦП и е, трябва да настояваме. Искаме парламентът е, да участва в е, мониторинга на международните споразумения и така може да се гарантира участието на обществото. Парламента трябва да е част от тази оценка, защото само така може да сме сигурни, че отвъд думите Търговската програма на Съюза ще доведе до устойчиво развитие и гражданите могат да му вярват. Благодаря. Благодаря. Преминавам към процедурата за спонтанни изказвания. Давам думата на господин Кели. Благодаря, господин председател. Аз съм член на комисията вътрешна търговия. Този въпрос е изключително важен. И сега, за разлика от миналата година, има сериозно търсене на мнението на тази комисия, именно във връзка с развитието на търговската стратегия. Е, нещата не са сложни. Ако една държава може да търгува повече с друга държава, ще има повече износ, повече работни места и повече приходи в резултат на всичко това. Аз съм за е, свободните, е, споразуменията за свободна търговия, които имаме с Виетнам, например, е, нещо, което сключихме преди коледа. И наистина това помага и на Виетнам, помага и на нас има подобно споразумение и с Корея, но трябва да продължим нататъка. И комисията може да направи тази стъпка с помощта на стратегията, с която разполагаме, особено имайки предвид социалните, гражданските, социалните, човешките права. Следва да продължите работата в тази насока. Благодаря. Уорд, една минута. Um, thank you, chairman. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Мисля, че вече разполагате с един документ, който ще ви е от полза. Той е от 20 страници и се нарича Альтернативния мандат за преговори в областта на търговията. Там се казва, търговията трябва да е свързана с обмен с между услуги, между региони, които са равнопоставени в екологично и социално отношение. Това е документ, изготвен от този парламент, без, преди да бъде избрана в сътрудничество с повече от 50 организации от гражданското общество, включително и търговски организации и синдикати. Много от нас го подкрепиха в своите е, предизборни кампании и това е документ, е, към който ви призовавам да се върнете, защото съдържа важни принципи, които трябва да се защитават. Госпожа Томашич, една минута. Благодаря. Европейския съюз има право да очаква от всичките си партньори, партньори да имат същите стандарти и ценности. Как да го постигнем? Не може да го постигнем посредством търговия. Русия, Китай те не предлагат такава защита на своите граждани, каквато предлагаме ние. Независимо от това, търгуваме с тях, но не подписваме споразумения за свободна търговия докато не се подобри положението. Лицемерно отношението ни. Вносните стоки са по-скъпи, економическата ни експансия е невъзможна. Имаме търговски отношения с цял свят, дори с държави, където не се зачитат правата на човек. Нека да търсим други начини за защита на правата на човек. Благодаря. este debate reflete as contradições profundas de um sistema neoliberal assente no livre comércio e na Това е една неолиберална система, която почива върху свободната търговия и една меркантилна идеология и се прави всичко за бог печалба. Не може така. Не може да имаме такива клаузи, които да не са задължителни, като също време се възползват от нас. Имаме предпазни клаузи в например, в споразумението между Израел и Европейския съюз. Това споразумение бе подложено на дебат, независимо от нарушенията правата на човека, които има всеки един ден, защото израелците е, нарушават правата на човека на палестинците. трябва да носим отговорност. Обществото трябва да знае какво се случва. Имаме нужда от едно споразумение, което да а, спазва също така и суверенитета на държавите членки. Господин Шогор има думата. Trade is at the core. Търговията е в сърцевината на Европейския съюз и ние сме най-големия защитник на търговията, която спазва човешките права и ги лансира. Но не, но не бива да се успокояваме, защото не бива да забравяме, че най-динамичната територия е Азия. Бъдещето 90% от търговията ще се извършва извън територията на Европейски съюз. Затова искаме да подкрепим развитието на работни места в Съюза и да отстояваме своята позиция като отстояващи на основните човешки ценности чрез търговията в света. Нямаме време за губене. Необходимо важно е да обновим нашите е, съществуващи споразумения, да ратифицираме максимално кратък срок е, предстоящите и да изпълняваме съществуващите. И разбира се, да има е, по-малко политически дебат в хода на следващите споразумения. Благодаря много. Господин Мариес. Благодаря, господин председател. Когато говорим за политиката за инвестиции и за търговия, за се казва, че е важно тя да се основава на прозрачност, на ценности, но с, и това се твърди и за Европейския фонд за стратегически инвестиции на господин Юнкер, който следва да привлече над 350 милиарда евро в инвестиции. За Гърция бяха обещани 42 проекта, но само два станаха факт. Същевременно, чрез международни договори, като този с Съединените щати, се е, влушава значително положението на европейската търговия и се влушава положението и на малките и средни предприятия. Трябва да се помогне на Гърция и да се сложи край на политиката, подобна на тази в договор за щатите. Господин Полчак има думата. Госпожо комисар, в тази дискусия тече една обща тема. Дали е възможна една по-справедлива търговия? Според мен е възможна. Колегите също мислят така. Трябва да разберем че и парламента трябва да изпълни своята роля и да даде своето съгласие по различни споразумения. Не бива да забравяме, че ако наши предприятия излязат от определени пазари заради нарушение правата на човека, то тогава на този пазар ще влязат други предприемачи. Обикновено това са безкруполни предприемачи правата на човека могат да бъдат разглеждани от различни гледни точки. От глобалния универсален подход, но и от други. Не искам да казвам, че не са важни тези права, но определени държави гледат на правата на човека по друг начин. Затова трябва много внимателно да се стъпва тук. Давам думата на госпожа комисаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изключително интересния дебат. Мисля, че чухме много ценни предложения, включително изключително ценни са докладите на двете докладчици. Когато комисията предлага своята стратегия, има три основни цели в нея. Първо, че споразуменията за търговия трябва да са резултатни и трябва да доведат до ползи за потребителите, за гражданите, за предприемачите търговията може да бъде наистина изключителен източник на борба срещу бедността и гарантиране на благосъстояние на хората. Това е и право, на което обръщаме сериозно внимание. Наистина трябва да разгледаме проблемите във връзка и с различните форми на търговия, включително услуги, права, авторски. Това е много важно за Европейския съюз. Трябва да гарантираме наистина потребителите да почерпят ползата от тези споразумения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 и а, е, трябва да достигнем по-добре до изискванията на малките и средни предприятия и комисията ще разработи едно специална интернет страница посветена на този въпрос. Втората цел беше да се почерте, почертаят стойностите на Европейския съюз, ценностите. Не можем да разрешим всички човешки а, е, права с помощта на споразуменията за търговия, но можем да допринесем за разрешаването. Могат да бъдат всеобхватни тези споразумения споразумения за търговия, е, за развитие, конкретни политики по интелигентен начин. И разбира се, трябва да наложим спазването на тези ценности. Имаме глави за устойчиво развитие, човешки права. Те са задължителни и трябва да бъдат спазвани. И наистина механизма за разрешаване на спорове също е много важен. Започнахме наскоро преговори с Мексико с, цел борба и срещу корупцията в хода на мандата. Съвместно с Европейския парламент, съвета, комисията се надяваме, че поне на политическо ниво ще можем да стигнем до сключване на споразумението за конфликтните минерали и борбата срещу, разбира се, мъченията. Това са много важни въпроси. По отношение увеличаване прозрачността. Гражданите искат да знаят, искат да участват в изграждането на политиката по търговия. Това става в все по-важно напоследък и ние го приветстваме. Но, разбира се, трябва да променим начина по който разработваме политиката си. Тя трябва да бъде максимално прозрачна. Трансатлантическото партньорско е, споразумение също е изключително важен аспект от това, както и всички останали търговски споразумения. Необходимо е все повече да работим за включването на а, гражданите. Това е задължение както на комисията, така и на държавите членки, за да можем да изслушваме гражданите и да а, предлагаме разрешение на проблемите, когато те възникнат. Що се отнася до равенство между половете, това е един важен въпрос. Той е част от нашата стратегия. Ще направим оценка на въздействието и на този проблем. И също в общата а, система на преференции плюс. Ще бъде разгледан този въпрос, но с удоволствие последствие ще разгледаме и вашите предложения. По отношение на детския труд, това е област, която наистина и ние работиме. При няколко години публикувахме работен документ по отношение на а, търговията и детския труд това е един важен въпрос, но много трудно може да се разреши, защото наистина е, детският труд е част от е, секторите, които не са пряко свързани с търговията, но ние ще продължим активно да работим в тази насока. Както казах, е, търговията е в фокуса на разискванията, което е чудесно. Необходимо е с Европейския парламент, комисията и съвета да работим в тази насока, така че споразуменията за търговия, които ние включваме, да бъдат от полза за нашите граждани но също така да бъдат допълнени с социални политики, различни мерки за защита. Ние сега разглеждаме въпроса и за фонда за глобализация, как може по-интелигентно да бъде използван за да се подпомогнат онези хора, които не могат да извлекат директна полза от глобализацията и разбира се, обръщаме се към редица държави членки с покана за участие в такива споразумения, развиващи се в това число. Ще продължим да работим по този начин с акцент върху ефективността и прозрачността и добавената стойност от нашата политика. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за този дебат. Нека да се опитаме да работим съвместно, за да гарантираме наистина търговията да бъде достойна, резултатна и отговорна. Благодаря. Госпожа Форенцев, два минути. Грация, президент. Благодаря, господин председателю. Искам в заключение да благодаря отново на докладчиците в сянка, на изказалите се за сътрудничеството. Голямата част от препоръките, които през 2010 година Европейския парламент отправи, не бяха чути от Европейската комисия. Даваме ясни указания и повтаряме отново, че правата на човека, на околната среда не варират и не зависят от търговията. Искаме промяна на СТО, една промяна, за да има зачитане правата на човека. Искаме преформулиране на клаузата за правата на човека и главите за устойчиво развитие. Те трябва да бъдат задължителни. Трябва да има дерогации в момент, в който не се спазват правата на човек. Искаме превентивно ратифициране на националното законодателство на тези 8 плюс 4 споразумения на МОД. Знам колко е важно, особено това, когато водим преговорите за ТПТИ. Също така искаме защита на околната среда, на авторското право. Искаме също задължителни условия за многонационалните фирми. Виждате, конкретни сме. Съжалявам, че ще противореча на комисарката. Не мисля, че с ТПТ и вървим в правилната посока. Нужна е по-голяма прозрачност защото трябва да дадем на всички достъп до информация, за да има такова нещо. Трябва да има наистина гаранция за това, че правата на човека не козируват на печалбата. Благодаря, госпожа Бегин, за две минути. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които помогнаха за този доклад. Не бе лесна работата. Имаше компромиси между много различни становища, свързани с търговията. Тази вечер чухме хора, които говорят против свободната търговия, които говорят против конкуренцията и други, които твърдят, че е нужна повече конкуренция. Успяхме да, сфор... да формулираме едно ясно послание и благодаря на колегите за подкрепата в комисията Инте. Надявам се утре да го повторим, като гласуваме. Основното послание е, че търговията трябва да се разбира като двигател на развитието, на добруването по един справедлив начин, не само за европейските граждани, но и за гражданите на света. Не е Коперникова революция, разбира се, този доклад, но е стъпка напред в една по-добра посока. Констатирането на реалността или на това, което не работи, не показва голям интелект. Всеки може да го направи. Сега важното е да се опиташ да полагаш основите за нещо различно. Имаме една економика, която е сложна, с много вкоренени начини на водена търговия и ние искаме подобрение. С този доклад и с нашия за стратегията и доклада Форенца положихме основата, за да може търговията да тръгне в посоката, в която искаме, да води до повече благоденствие, а не само да увеличаваме процентно търговията, без да знаем кой извелича полза. Благодаря на всички и очаквам утре наистина всички да ни подкрепят. Благодаря. Dezbaterea comună este închisă.